Okay, ladies and gentlemen. If you want to... Госпожи и господа, нека започнем. Трябва ни малко време, вече всичко е готово. Добре дошли на всички. Проект от дневния ред го имате. Мисля, че няма възражение или може би ако има въпроси. Има някои малки изменения. Осма точка сега е подменена от едно представене на комисията а, и представят някои изменения в политиката по и разпоредбите по отношение на фалитите. Това е промяната. Не, друго няма. Няма други съобщения от моя страна. Можем да започнем. Днес е, имаме за тема по точка 3 представяне от Европейската комисия на фонда Механизъм за свързване на Европа, доста сложен термин, включително на инициативата за проектни облигации – последвано от представяне на специфичното за сектора въздействие на насоките за трансевропейската и енергийна и телекомуникационна инфраструктура. Умишлено го прочетох на немски. Проектът е важен, и то много важен, и затова много представители на комисията присъстват тук, които също ще говорят. И ако сте съгласни, ако сте съгласни, ще бъдат представени различните е, насоки от господата и дамите. Добре дошли при нас. Моля да започнем с доклада. В каква последователност вие ли ще стартирате? Добре, започнете. Благодаря, господин председател, Благодаря, че дадохте възможност на комисията да представи механизма за свързане на Европа. Ще го направим обобщено. Това е един комплексен инструмент, е, който обединява различните сектори, така че ние ще се постараем да представим и предисторията на този механизъм съвсем накратко. По-важното е, че след това ще преминем към представяне на енергетиката, на информационното общество и също така новаторските финансови инструменти и пилотния етап на внедряването на проектни облигации. Обвързването на Европа е един механизъм, който е част от цял един пакет, прият на 19 октомври от комисията в контекста на многогодишната финансова рамка от политическа гледна точка това е един принос за усилията за растеж и завършване на вътрешния пазар. Механизмът е основан на интеграцията, на постигането на синергизъм и на допълнителни изгоди за ЕСЕ. Интегрират се три сектора – информационно общество, енергетика и транспорт. Целта е да се постигне синергизъм между планираното и регулаторните рамки в тези сектори, които споменах, в рамките на насоките е, е ЕС-10. Също така се търси синергия между частното и публичното финансиране на различни етапи и в различна степен. Ще се постараем да установим също така и да извлечем допълнителна изгода за Европейския съюз от този механизъм, като допълващ механизъм към усилията на промишлеността и държавите членки. И а, отвъд а, това а, обръщаме специално внимание механизма за свързана Европа да допренесе допълнително за прилагането на други механизми, като например регионалното финансиране, финансирането на научно-изследователската дейност Европа 2020 и други инструментариум на Европейския съюз. Това е от гледна точка на Европейската комисия. Тя е представена тук от чрез свои четири дирек, дирекции, е, които работеха заедно, а, е, за да могат да подготвят това предложение. Аз лично представлявам е, Генерална дирекция за свободното движение. Ако вие нямате нищо против, много набързо ще ви представим всичко това. Тази сутрин ще посветим времето си на енергетиката, информационното общество. Нека обаче се върна към основните постановки в механизма, допълнителната изгода за Европейския съюз като идеята е механизмът да подпомогне изграждането на инфраструктурата, която е необходима за да се развива вътрешния пазар и да функционира надлежно. Освен това, в център е инфраструктурата, която гарантира конкурентоспособност както по отношение на економическото развитие в най-общ план в трите сектора. Това са все механизми, които да подпомогнат е, конкурентоспособността в тези сектори. В същото време целта е конкурентоспособността във всеки отделен а, е, сектор, като информационното общество, транспорта и енергетиката, да отдели нужното внимание на компании, които са водещи по отношение на оборудването, системите и новаторството. Така че подпомагането на инфраструктурата означава подпомагане и повишаване и на конкурентоспособността на споменатите сектори. Позволете сега съвсем накратко да се спра на инвестиционните потребности. Това е нещо, което не излага и на някои опасности. Имаме насоки и допълнения, приложения към този механизъм. Комисията положи огромни усилия а, да насочим инвестициите към механизма за свързване и най-вече в области и проекти, които носят допълнителна изгода – и те са основни по отношение на инвестициите. 50 милиарда евро спрямо цени от 2011 година. Те се разпределят по трите сектора, различни са сумите, които отразяват не толкова необходимостта от капиталовложение, но по-скоро необходимостта от публично финансиране национално финансиране и финансиране от Европейския съюз. Що се отнася до самото действие на механизма, то изисква комплексен подход, постигане на ефективност, но ние освен това сме избрали е, управлението да бъде по-централизирано за да гарантираме не толкова, че комисията ще може да управлява финансовите средства, а, че комисията е заедно с парламента и държавите членки и съответните комитети, които ще бъдат сформирани, да могат да откорят онези проекти, които ще са най-изгодни за Европейския съюз. Ще има, разбира се, и конкурсно начало и то целиме на постигане на този ефект. Разбира се, ще има и финансови посредници, Европейската инвестиционна банка най-вече. На това ще се върнем по-късно, когато говорим за новаторските финансови инструменти. По-конкретно ще се съсредоточим върху транспорта като там смятаме да възлагаме на външни изпълнители административните а, задачи. Ще има изпълнителна агенция, която ще отговаря за програмата след 2014 година. Пре удължаване на нейния мандат. Това е нещо, което ще предложим. Все още обмисляме точно как да постигнем това по отношение на информационното общество и енергетиката. Разбира се, изпълнението на проектите по места, изпълнението на договорите, осъществяването на обществените поръчки ще се останат в рамките на отговорността на държавите членки, които ще трябва да постигнат ефективност при изпълнението. В съответствие с принципите за преглед на бюджета ще се постараем да опростим а, механизмите, да има единен а, оперативен механизъм. Ще се постараем да има известна гъвкавост между секторите, ако това се налага. Ще има средносрочен а, преглед. Честно казано, трите генерални дирекции смятат, че сумите, които са предвидени, са съобразени с възможностите и ние очакваме в трите сектора да постигнем добър напредък от самото начало, но така или иначе се предвижда да има и някаква гъвкавост, що се отнася до новаторските финансови инструменти. Предвиждаме възможности за значително финансиране, въпреки че то все още не е ангажирано, но смятаме, че това ще може да стане по линия на проектното изпълнение ежегодно. Както казах в самото начало, ще имаме предвид и другите бюджетни инструменти, с които разполага ЕСЕ. Мисля, че сега можем да преминем а, към енергетиката, а, която е в а, основата на интереса на тази комисия. Благодаря. Добър ден. Сигурен съм, че е, знаете, че е, сме в началото на една нова епоха в енергийния сектор. Необходими са спешни действия, необходимо е да се предприеме нов подход към политиката. Първо трябва да доизградим вътрешния енергиен пазар и да свържем енергийните острови с сърцето на Европа. Това трябва да стане до 2014-2015 година, както бе съгласувано от държавните глави. Това е един въпрос, най-вече от значение за Балтийските страни, но също и за Биберийския полуостров и Гърция. Второ, трябва да осигурим сигурност на доставките, е, трябва да сме сигурни, че има е, електроенергия и е, газоподаване по всяко време на разумни цени. Идва зимата в момента и рисковете с доставките отново са на лице, и че трябва да се действа бързо. Зависимостта от е, единствения, от единствен източник е, е източник на е тревога най-вече в източна Европа, е, понеже има един е, газопровод е, там, а пък тези, които са по-навътре, по-към Централна Европа, пък нямат и достъп до море. В електро... в сектора на електроенергията, спомняте си, че около 15 милиона граждани от Германия до Северна Италия останаха без ток, защото мрежата ни се оказа недостатъчно гъвкава, за да се справи с техническата неизправност. Тъй, че е необходимо да изпълним непосредствените цели, е, за това трябва да се предприемат е, спешни действия. Трето, устойчивост и е, възобновяеми източници на енергия. До 2020 година 20% от енергията трябва да бъде от възстановяеми източници, също така до 2050 година около 80% трябва да бъде този дял. Това предполага децентрализация на а, производството около а, Северно море, около 40 гигавата електроенергия трябва да идва от а, възобновяеми източници. Трябва да развием и потенциала на, слънч, потенциала на слънчевата енергия, основно в Средиземноморието. Трябва ни взаимно свързани мрежи, за да се справим с колебанията в възстановяемите източници, поради което комисията а, излезе с насоки за енергийната инфраструктура, които целят да дадат една регулаторна рамка за канализиране на инвестиции и то своевременно от частния сектор. Предложението на комисията се гради на 12 приоритети приоритетни коридори и а, области из целия Европейски съюз. Виждате ги на екрана. Вече има 9 коридора и 3 тематични области. Това включва интелигентни мрежи, мрежи за въглероден диоксид и електромагистрали. Предложението на комисията, което е залегнало в инфраструктурните насоки, въвежда и един механизъм, който да превърне тези коридори и области в конкретни проекти на регионално ниво Заложени са и технически критерии за изпълнение на енергийните и свързаните с климата критерии. Веднъж на две години ще се прави преглед на напредъка. Предложението също дава и един инструментариум за оползотворяване на инвестициите и частния капитал. Преди е, всичко в е, това предложение имаме ускоряване на инвестициите понякога, както знаем, до 10, а в най-лошите случаи до 30 години години е необходимо за получаване на разрешително за изграждане на електропреносни мрежи. Този процес трябва да се ускори, защото е, непосредствените ни цели са за 2020 година. Затова се предлага обслужване на едно гише в държавите членки и е, максимален срок от 3 години за даване на разрешително. Естествено, ние европейците се гордеем с високите си екологични стандарти, за това предложението въвежда и задължения за по-висока прозрачност, за приобщаване на гражданите и други заинтересовани страни, още от ранните етапи на процеса. Това включва и е, изисквания за качеството на информацията по проектите. Тъй, е, че много ще са задълженията, които трябва да изпълняват управляващите, лицата управляващи проектите. тарифите, които ще трябва да плащат потребителите. В тази връзка също препоръчваме а, укрепване на регулаторната а, рамка, като е въвеждаме принципа бенефициента плаща. С а, все по-задълбочената свързаност на системата, инвестиции в една страна ще водят до ползи в друга страна. И в днешно време това още не е, е не е, е възможно. И една съседна страна няма как да инвестира а, в друга страна, дори и да излича ползи от даден проект. Затова предлагаме е по-рационално разпределение на инвестициите и ползите. И не на последно място, за да се осигурят е, и социални, нетърговски е, ползи, като например солидарност и сигурност на доставките, инструментът за свързване на Европа ще бъде приспособен и в това отношение, там където това е необходимо. Това е по въпросите на енергетиката. Нека да ви запозная накратко с третата част на инструмента за свързана на Европа, а именно цифровия аспект на инфраструктурата. Сигурно знаете, че комисарят ресорния ми комисар много активно се занимава с плана за цифровизация като част от стратегията за 2020 година и инструмента за свързана на Европа е, е един от механизмите за осъществяване на тая цел. Свързана на Европа в киберпространството се основава на два стълба. Тези от вас, които са гледали таблицата ни за оценка, знаят, че има два аспекта на действия, които изискват много сериозни усилия в Европа. От една страна There you go. Um, well, apparently, okay, thank you. Um, that'd be perhaps easier. Um, so there are two pillars. И така има два стълба, върху които бихме искали да стъпи прехода към киберпространството. От една страна, това е инфраструк... физическата, инфра... материалната инфраструктура, а... която да, да даде достъп на всеки европеец до високоскоростен интернет. Граждани, стопански субекти, които да могат да се възползват от цифровия един пазар. Втория стъбъл, стълб е достъпността на обществените услуги в Европа. В повечето страни а, вече а, онлайн се предоставят много обществени а, услуги, но както каза комисаря, трябва да избегнем разкъсване на единния пазар, електронния един пазар. Европейската програма за цифровизация е, се гради на много амбициозни цели по отношение на е, стандартите за свързаност. Предлагаме е, ние е, до 2020 година а, е, всеки европеец да има достъп до интернет е, със скорост 30 мегабита в секунда и поне 100 мегабита в секунда по-нататък. Е, е, дейностите в е, тази област се вършат най-вече от частния сектор и ние сметаме, че подкрепата, която ние да отказваме, е... трябва да е насочена към пазара, но трябва да действаме не само в краткосрочен план. Цифровия единен пазар трябва да бъде достъпен за всички, а не за малцина, които могат да си го а, позволят. А, така ще оставят нещата, ако ние не се намесим с подкрепа. Колегата ще е, ви запознае с финансовите инструменти, но ние смятаме, че а, голяма, в голяма степен предизвикателството може да бъде превъзмогнато, като се дадат на участниците в процеса, необходимите инструменти, както финансови, така и други. Телекомуникационната инфраструктура е инфраструктура, която заслужава дългосрочно планиране и инвестиции. Нека сега да се запознаем с това какви обществени услуги, какви публични услуги се предлагат в интернет. Защо трябва те да са европейски на европейско ниво? Регистрацията на автомобил, например, и пререгистрацията от една страна в друга е нещо, което отнема много време и струва доста скъпо. Потребителя трябва да се занимае с цялата документация, да се осигури превод на съответните езици. Само, че в програмата за конкурентоспособност и иновации вече успяхме да докажем, че взаимната оперативната съвместимост на тези публични услуги е, е нещо възможно. В инструмента за свързване на Европа бихме искали да предприемам следващата стъпка напред а именно да подкрепим държавите членки да минат отвъд чисто националните си действия, за да може тези услуги да се предоставят на европейско ниво в цяла Европа на съответния език без твърде много документация. Това е нещо твърде важно не е, просто за да се облегчи живота на все по-мобилния европеец, е, но е, това е и една хоризонтална мярка за улесняване на бизнеса в Европа. Малките предприятия, технологично напредничови, се нуждаят от над 12 месеца понякога за да се осигурят дейност в цяла Европа. Разликата между това да имате и да нямате достъп до публични услуги онлайн е от огромно значение. Нека ви дам пример за това какво Имаме предвид, е, това не е географско, това не е географско по същността си е, предложение, така че е трудно да се е, начертаят нещата на карта. По-скоро си представяме нещата като а, облак, а не като нещо трансгранично, но все пак идеята а, си остава същата. Комисарият а, вече въведе а, портала Европеана който дава достъп до културното наследство на Европа, което в момента е, се цифровизира от страна на държавите членки. Това е порталът, това е точката за вход. Е, е, порталът има за цел да се ползва за образователни, за стопански цели. Тъй като публичните услуги са публични, Основният ни метод на, на меса е чрез а, схеми за безвъзмезна помощ и а, обществени поръчки. Взаимосвързания елемент на предложението е свързан с факта, че ползването на материалните мрежи ще а, подобри възможностите за стопанска дейност, а пък достъпа до инфраструктурата ще облегчи работата на държавите членки и ще направи достъпа възможно за всеки гражданин. Благодаря. So, just, just into... За да направим прехода към новите финансови инструменти, на този слайд ви показваме компонента безвъзмезна помощ по линия на механизма за свързване на Европа, ще имаме максимално постигната полза за ЕССЕ и винаги ще има възможност да се провери дали може да се допълни с привличане на средства от частния пазар. Именно за това тези новаторски финансови инструменти са много важни за предложението. И сега ще чуем представането на Генерална дирекция а, финанси. Преди да си помислите, че тук ви предлагаме някакви магии под формата на финансови инструменти, нека ви уверя, че в основни линии финансовите инструменти, които използваме, се използват от комисията от 90-те години под формата на гаранционни схеми за МСП, за рисков капитал и така се подпомагат предприятията от Европейския инвестиционен фонд. Използват се новаторски методики – и е, новото, което предлагаме, не е, че предлагаме финансови инструменти толкова, а това, че предлагаме а, е, те да навлязат в нови области по един много съгласуван начин. С други думи, ние не откриваме на ново колелото, а надграждаме над постигнатото от миналото. И така в контекста на механизма за свързане на Европа, ние сме предвидели две групи инструменти, които се ползват вече доста години. Е, механизмите за споделения риск и собствен капитал. Има около 2 милиарда за транспорта, един в енергетиката и горе-долу толкова за информационното общество. Тези средства биха могли да се насочат към именно такива финансови инструменти. По изпълнението на тези намерения, комисията работи с Европейската инвестиционна банка, с Европейския инвестиционен фонд и други финансови институции в съответствие с финансовите регламенти, действащи към момента. Имаме трояка цел – на първо място да допренесем за а, бюджета, що се отнася до разходите, плащаме на изпълнителя и Нищо друго не се рискува, освен средствата, които вече са ангажирани за целта. Така че нашия принос към финансовия инструмент се състои в това, че има фиксирана сума по бюджета – а, нещо, което се одобрява заедно с парламента и съвета. Второто предимство се състои в това, че финансовите инструменти ще привличат допълнителни средства от партньорите, с които работим и от пазарите, реч други инвеститори, други банки. Като всичко това ще осигури много повече финансови средства, които ще стигнат до крайния бенефициер – дали ще го наричаме привлечени средства или задлъжнялост, за да му предадем демоничен оттенък, така или иначе ще има малък принос от страна на бюджета, който ще гарантира далеч по-големи изгоди за крайния бенефициер. И на трето място осигуряваме доста голяма гъвкавост, що се отнася до насочването на безвъзмезната помощ към проекти, които действително се нуждаят от средства. По-нататък, тук на този слайд става дума за нуждите от финансиране. Аз само ще кажа, че ние ще възложим изпълнението на нашия финансов партньор. Проектите могат да кандидатстват за средства по финансов инструмент, когато те са готови за това, когато са стигнали на етап на развитие, който позволява да кандидатстват и по принцип банката или финансовия партньор след това ще реши дали проекта е кредитоспособен или не. Комисията ще осигури също а, така и различни стимули, които са свързани с географско местоположение и промишлен сектор. И минавам сега на последния слайд за финансовите инструменти. Както знаете, в механизма за свързване на Европа някои от елементите са постигнали по-голям напредък и затова ние предлагаме да има един пилотен етап 2012-2013 година Предлагаме пилотния етап именно поради натрупания опит през годините и не на последно място с механизма а, за гарантиране на кредитите в областта на транспорта. Установили сме, че е нужно време на различните действащи лица в тези механизми да натрупат опит и да вградят този опит в решенията си. В областта на транспорта най-вече става дума за намиране на спонсори на проекти. Това са строителите, които градят мостове, хранилища за газ, каквото искате, и финансиращите банки. Що се отнася до проектните облигации, бихме искали да приложим същата методика и да преминем от банкови заеми към емитиране на облигации. Това ще означава, че трябва да разполагаме с много нови партньори, най-вече инвеститори като пенсионни фондове, застрахователни дружества. Цялата тази процедура на опознаване на механизмите на продуктите изисква време, затова сме и предложили пилотен етап, вместо през първите две години от действието на механизма да бъдат посветени именно на това опознаване. В крайна сметка, ние предлагаме този пилотен етап да бъде осъществен чрез бюджетни средства, които вече са на лице, 200 милиона от транспортния, 20 милиона от средствата предвидени за информационното общество. Разбира се, ограничени сме в времето, въпреки че и парламента и съвета ще положат максимални усилия, затова ние можем да разчитаме да осъществим само определен брой проекти, но това ще бъде полезно именно с оглед на опознаването на цялата постановка за проектните облигации. Благодаря. Ако ми позволите, господин председателю, за да приключим, искам да кажа нещо за някои други измерения на механизма. Споменах ги по-рано и ще имаме време да ги обсъдим, когато ни задавате въпроси. Но в заключение ще кажа, че що се отнася до новаторските финансови инструменти, парадоксът е, че има много капитали, налични на капиталовите пазари, именно за тези цели. И организаторите на проекти, ще се изправят пред предизвикателството да се умеят да ги мобилизират тези средства. Разбира се, имаме и насоките за политиката, които позволяват на организаторите на проектите да насочат към по-качествените проекти с по-висока добавена стойност и надяваме се ще се умеят да мобилизират наличния капитал Финансовите посредници ще трябва обаче да вземат решението относно ползването на тези средства, за да гарантират заемите. Ние ще положим усилия, ние от комисията, възоснова на насоките да подпомагаме организаторите на проекти, да структурират проектите така, защото те да отговарят на нуждите на тези нови финансови инструменти имаме три основни насоки по механизма за свързване на Европа. И е, целта е да се изгради една много амбициозна е, рамка, която да осигури е, допълнителна изгода, но когато имаме финансова консолидация, трябва да бъдем изключително прагматични по отношение на проектите. Така ние ще сме сигурни, че те са структурирани, че са целенасочени и наистина ще бъдат изпълнявани и финансирани с оглед на трудните времена, които преживяваме. Благодаря ви. Благодаря най-сърдечно. Това бе много обширна, различна по съдържание информация. Имаме дълъг списък на желащите да се изкажат. Темите са твърде различни, но ще се опитам е, да дам думата в един правилен ред. Няма доклади. Ще действам по правилото, който първи се е обадил. Той има думата. Господин Шимански винаги е първ обикновено. Благодаря. съобщението на Европейската комисия по механизма за свързване на Европа е, го прочетох, днеска внимателно служах и се оказват две основни насоки. Първо, инвестиции в новите енергийни коридори, по-специално в чай. Особено в Централна Европа, които позволяват едно съревнование, една конкуренция на енергийния пазар и второто целите свързани с климата, т.е. тъй като ветрови паркове ще бъдат на север и фотоволтични паркове изискват много големи инвестиции, те трябва да бъдат свързани едни с други. Не знам дали комисията е изготвила експертиза как изглежда финансирането между тези две главни цели? Доколко е предвидено финансиране? Ангелика Ника има думата сега. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на представителките и представителите на комисията за презентацията. За мен беше много полезна. Е, е, даде яснота по предложението. Първата ми бележка визи без бюджета – Поздравявам Европейската комисия, че е направила сега конкретно предложение как големи наложителни енергийни проекти, е, как трябва да се подходи към тях, които още нямаме е, в вътрешния пазар. Така че това предложение го намирам за много положително. Второ, не ми е съвсем ясно как изглеждат финансовите инструменти, как ще бъдат свързани. Много паралелни дебати започвайки с многогодишната финансова рамка, многогодишни програми в областта на изследването, селското стопанство, бюджета в селското стопанство, тези неща как ще се свържат. Искам да попитам 50 милиарда, за да ми е ясно, тези 50 милиарда, това е цялата обем на инвестицията ли е? по релокацията, както вие го наричане, по бюджетните раздели, плюс а, проектните облигации, плюс други ефекти. Когато говорим за 50-те милиарда, разпределени върху трите сектора, това общия обем ли е на инвестиции, който искате да постигнете, или грешно съм разбрала? Трета бележка по финансовите инструменти. Много неща могат да се кажат. Интересувам се има ли оценки на комисията а, на финансовите инструменти по отношение на риска, по основните стълбове, участието на малки и средни предприятия, особено с участието на финансиране от Европейската инвестиционна банка. Има ли доклади с оценки? от които вие сте получили допълнителни знания. Проектните облигации не ми е ясно кой е водещия. Проектните, бон... проектните облигации са от финансовите институции или са, или комисията е водеща, или тя ги администратира, контролира е, с управленски структури, или това са отговорници по проектите. Кажете няколко думи, изречения по тази тема. По темата ICT и привършвам. Колежката каза, че смятате, че с правилния подход в регулациите може много да се постигне за по-нататъчното развитие на широколентовия достъп можете ли по-конкретно да кажете какви са пречките сега в регулаторната рамка? Какво трябва да се оптимизира в регулациите? Къде е тясното гърло на шишето, така да се каже? Кое пречи на налагането на широколентовия достъп в Европа? И последно относно енергията генералната делегация е по конкурентно право свързана ли е? Има ли финансова подкрепа от държавите членки за реализация на проекти? Генералната дирекция конкуренция дали е разглежда законодателната част на проблема, дали ще има някакъв обстоен метод клиринг или в тази сфера има някакви облегчения, доколко са съгласувани тези неща с Генерална дирекция конкуренция. Колегата Саудакас. Е, Благодаря, господин председателю. Благодаря и на представителите на комисията за направеното изложение. Аз съм от Литва, една от балтийските държави и Ценя това, което прави комисията, наче комисаря Йотингер в енергийния а, сектор и това, че а, се занимава с проблема на енергийните острови. Това, което ще кажа, не е въпрос, а по-скоро бележка а, по една конкретна тема. А, става въпрос за де синхронизацията на балтийските страни спрямо Русия. Говорим за проекти за свързване на Европа, това е, връзки за нас с Швеция, с Финландия, с Полша. Това е чудесно, но в момента се прави едно предварително проучване за отделянето на балтийските страни от Русия и по такъв начин премахване на зависимостта и прикачането им към Европа. Мисля, че това е един въпрос, за който трябва да се говори на висок глас. Необходимо е обаче време, защото Проблемите са и външни. Трябва да а, информираме съседите си. А, е, три проекта за атомни електроцентрали а, е, в момента се обмислят в а, е, Беларус и в Литва. И а, след а, отделянето на Балтийските страни от а, Русия ще възникне един нов остров, защото района на Калининград ще се превърне в остров в отношение на синхронизацията. Благодаря ви още веднъж. Съжалявам, че повдигам такъв конкретен въпрос, но това е от голямо значение за моята страна. Фаурера Мадорей. Muchas gracias, presidente. Yo también uh, quiero agradecer a la Comisión. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на комисията за това, че толкова много нейни представители днеска дойдоха при нас, за да ни представят тази важна тема. Благодаря за този, тази голяма презентация, за многото полезна информация. Сега искам да се спра на една точка, за която искам повече яснота. Става дума за приложение 1 на енергийния документ. Когато го прочетох, бях изненадана, трябва да кажа, също и при разяснението, че в приложение 1, при предложенията за Иберийския полуостров, се получава, че той всъщност е истински остров в енергоснабдяването на Европа. А, връзките с електрически ток от север на юг, също възобновяемите възобновяемата енергия посока Африка и обратно, тук не се обръща внимание на това, че е от голямо значение връзката на Иберийския полуостров с Франция. Това е много важна връзка. А в този текст въобще не става дума за нея. И не е ясно казано това бяхме изненадани, когато прочетохме, например, че коридора и връзките, които трябва да съществуват и то при малки разходи, че е нужна конкуренция на този пазар. Приемам, че този подход са съгласни с него, защо в приложение е едно, защо липсва това, защо не е ясно. И това за сега конкретно моята държава. Благодаря. Тъй като имаме малко повече време днеска сутрин и много различни са въпросите, има много конкретни въпроси, аз ще ви дам възможност още сега да отговорите, тъй като те са много различни по характер. Така че дам думата ви. Заповедайте. За нас е много полезно това. Благодаря. Uh, Ще се спра съвсем накратко за 50 милиарда и за задлъжнялостта и привлечените средства за инвестиции. Има разлики между секторите, енергетиката и цифровото развитие. Ще бъдат засегнати след малко от колегите. Малко е трудно да се направи пълен разчет, защото зависи как ще бъдат подготвени и представени проектите и кои ще подберем в крайна сметка. Но а, целият механизъм цели да се извлече максимална полза от привлечените средства. А, що се отнася до приложението за транспорта, там са предвидени доста проекти и инвестициите възлизат на 2, до 200 и а, 20 милиона евро и смятаме, че бихме могли да подпомогнем тези проекти. Някои ще са по-малки, други ще са по-големи, но а, тази инвестиция може да бъде подпомогната с тези 31,7 а, разбира се, трябва да отчетем и качеството на проектите, но именно това е била целта ни да се подберат такива проекти. Ще има доста сериозен а, ефект а, на допълване с привлечени средства и използване на новаторските финансови инструменти. Сега ще преминем към въпроса за финансовите инструменти и ще продължим. оценките на съществуващите проекти, по-скоро две от тях, за механизма за споделяне на риска и оценката на механизма за гарантиране на заемете за транспорта са сред двете предложения за пилотния етап на предложението. За момента в електронен вид има някои засечки, но сме в процес на отстраняване на тези а, затруднения. Ще направим пълно а, проучване. Ком Комисията няма да бъде емитент на облигациите, това е ясно. И когато говорим за еврооблигации, и нека подчертая това от самото начало, всъщност имаме предвид следното. Да използваме средствата на Европейския съюз, които ще бъдат предоставяне на финансов партньор от Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка по този начин ще подкрепи изпълнителя на проекта, т.е. емитента, получава се една дълга вирига от участници. Имаме спонсор на проект или компания, която разработва проекта и го финансира и емитира облигациите. Европейската инвестиционна банка или някой друг финансов партньор и комисията подпомагат целият този процес. Ако ми позволите, искам да довърша казаното, тъй като е много съществено по отношение на освояването на средствата от Европейския съюз и подпомагане на проектното финансиране. Тези инструменти имат някаква а, предистория. Те са използвани за по линия на механизма за гарантиране на заемите в транспорта. Европейската инвестиционна банка е, е създала експертен център за публично-частни партньорства в различните региони. Благодарение на всичко това сме в състояние да подпомагаме тези проектни облигации. Ние не казваме, че проектното финансиране и публично-частните партньорства са някаква магическа, магическо решение, но те ще бъдат оползотворени и в крайна сметка организатора на проекта носи отговорността и финансовата институция също носи отговорност. и комисията и другите институции трябва да гарантират, че тези инвестиции са насочени към стратегически ключови приоритети, свързани с енергетиката, цифровата или дигиталното общество и транспорта. Благодаря ви много за многото въпроси в областта на енергетиката. Ще започна с някои числа и необходимите капиталовложения. В енергетиката в Европа, според нас, имаме около 1 милиард, който трябва да бъде инвестиран, считано от днес до 2020. Това означава електропроизводство, електроразпространение, електропренос, въобще всички аспекти в енергетиката. В нашето предложение смятаме, че за преноса ще са необходими вложения на стойност 200 милиона до 2020, т.е. най-вече за газопреносната система. 140 милиарда са за електроенергия и около 70 за изграждане на инфраструктура за пренос на газа. Като имаме предвид действащата нормативна рамка и тарифите, половината от 140 милиарда ще бъдат осигурени в хода на нормалната работа и остават ни около 50 милиарда, които, при които ще има забавене, за това ще ускорим отпускането на помощ. И съответно механизма за свързване на Европа ще се нуждае около 50 милиарда, които а, трудно ще бъдат осигурени поради затруднения достъп до финансиране. А, така че 9,1 милиарда, които са предвидени за енергетиката, са изчислени възоснова на използването на различни а, средства различни механизми за привличане на средства или пък безвъзмезна помощ. В енергетиката обикновено държавите членки или държавния сектор не влагат средства, така че там елемента конкурсно начало не е неприложим. Що се отнася до десинхронизирането, разкачването на балтийските страни от руската система, комисията предлага много скоро да бъде възложен мандат за водене на преговори, за да можем да подпомогнем този процес, който е изключително технически и сложен. Не бихме могли просто да завъртим копчето и да откачим системата от руската система, което ще доведе до прекъсване на захранването. Затова трябва да се работи заедно с операторите на преносните системи, за да може най-напред да се изградят необходимите междусистемни връзки между Балтийските страни и Европейския съюз. Ние водим разговори с руснаците за да преценим точно какво решение да бъде взето за междусистемните връзки, най-вече в областта на Калининград. Така че този процес не може да бъде ускорен поради тежките технически аспекти. Имаше и въпрос за Иберския е, полуостров и дали е енергиен остров – поради положението на Иберийския полуостров, както по отношение на газоснабдяването и електроснабдяването, бихме искали Европа отвъд Франция да извлече всички ползи от ветровите от ветрогенераторите, от слънчевата електроенергия към 2014. Именно по тази причина сме предложили да се сформира регион, който отива отвъд Португалия, Испания и Франция и е, включва държави по-на север, за да може да се оползотвори а, потреблението на север – т.е. да се оползотворят възможностите на юг за по целите на по-голямото потребление на север. Това не е краткосрочен а, приоритет, е, е по-скоро се отнася към 2020 година Искам да ви уверя, че приоритетно за нас е свързването на Иберийския полуостров до 2014 година с останалата част от системата. Нека отговоря сега на въпроса за ИКТ. Нека ви уверя, или поне аз поне не зная, да се поставя под въпрос уредбата. Рамката е създадена през 90-те години, актуализирана е преди 2,5 години. Добре ни служи. Цените на телефонията в цяла Европа са паднали с 40% след либерализирането на пазарите. Дадохме си сметка обаче, че Инвестициите на далекосъобщителните компании ги няма в и това е необходимо да се стикова дейността, да се напаснат разпоредбите в действащото право и работим по това. Правната рамка не се прави от комисията, прави се от независимите регулаторни органи в държавите членки. Ние съгласуваме дейността си с тях, предоставяме препоръки, за да се увеличи правната сигурност с оглед на привличане на инвестициите Както казах, се прави проучване на метододиката и недискриминационни разпоредби за достъп. В момента текат обществени допитвания и консултации. За съжаление, не мога да ви кажа в каква посока ще бъде извършено това осъвременяване на правната рамка, но необходимо е да има някакви насоки, за да могат регулаторните органи държавите членки да отчетат интересите на потребителите и тези на инвеститорите, така че те да могат да покриват своите разходи, свързани с инвестиции в сектора. Това е тясно обвързано с нашия метод за намеса, който цели осигуряване на достъп до адекватно финансиране, което да отчита рисковете и също така изискваните свързани с падежите по този вид инвестиция, за да може да се осигури успех. Ние работим успоредно по тези две линии. Ако ми позволите още нещо, ще кажа за конкуренцията и държавните помощи. Пазарите бяха освободени. Пазарите за далекосъобщенията и инфраструктурата бяха освободени а, но има доста участници на пазара, които са много мощни. Освен това, има много големи економически ползи по внедряването на високоскоростните мрежи в Европа, а, без гарантиране на възвръщаемост в същата степен. Но тук трябва да се а, окоръжи интереса на частния сектор – това е първа предпоставка за учредяване на компании и настаняването им в определени райони. Те се нуждаят да е, имат е, високоскоростна връзка, за да се установят в определен район. Ние сме откроили седем от публично-частните партньорства където държавния сектор подпомага изграждането на високоскоростни мрежи и това изисква подкрепа под формата на държавни помощи. Следователно ще трябва да работим заедно с Генерална дирекция конкуренция. Опитваме се да улеснем това на влизане, като разработваме насоки за широколентовите мрежи за да сме сигурни, че когато има възможност за оказване на подкрепа с публични средства за изграждане на инфраструктура, най-скъпите елементи да бъдат осигурени. И тогава държавите членки и различните агенции трябва да бъдат окоръжавани да осигурят достъп до инфраструктурите. Имаме предвид и осигуряване на достъп до изградената подземна мрежа. Äh, Благодаря. Още нещо. Мисля, че всички сме заинтересовани е, да ни бъдат предоставени достатъчно обществени средства. Мислим как да увеличиме парите. Това е разбираемо. Инструментите обаче трябва да бъдат такива, че да функционират. Вие говорихте, че някои от тези инструменти са приложени вече и че пари се дават на нашите партньори и те ги използват. Нямаше ли въпроси дали в миналото е имало достатъчен контрол, дали правилно са отчитани разходите? Аз не мога точно да си спомня. Затова питам и искам да чуя отговор. Някакси се говори за това, се едно, че е било без проблеми. Но аз, доколкото си спомня, имаше много критични бележки и дебати за използването на парите от комисията. Възможно е да е имало някои проблемни случаи. Но вашия изследователски отдел е направи проучване за съфинансирането от, чрез Европейската инвестиционна банка и другата банка и стигнаха до извода, че, че контрола не е загубен, че контрола се е състоял. Така, други колеги сега имат думата. Мишел Руди. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че принадлежа към малцинството в парламента, когато става дума за стратегията 2020. Обърнахме внимание на господин Борозо, че е нужен голям европейски инвестиционен план. И като се погледне съобщението, в него се казва, да, това е начало на такава инвестиционна програма, и разбира се, първо става дума за финансовата стабилност на държавите членки. Естествено, а, обръща се внимание на тези, които са по-слаби в това отношение, но инструментите за растеж са важни. Това очакват гражданите от нас. Как можем допълнителен растеж да постигнем, който ни е нужен? Ние познаваме отговора. Нужно ни е функциониращ вътрешен пазар, функциониращ пазар на труда и голям инвестиционен план за инфраструктурите. Всички континенти правят това. Китай има огромна инфраструктура, инвестиционен план за инфраструктурата. Бразилия има план за ускоряване на растежа. САЩ също. Индия има такъв план за растеж. А ние? Ние имаме а, вътрешен план за Европа за 50 милиарда евро. Искам следното да кажа. Страхувам се, че комисията няма да се справи с предизвикателствата. Ние чухме, че се колебаете при методите на финансиране. Казвате, че имате вътрешни а, методи за финансиране, които функционират и искате да експериментирате. Европейската инвестиционна банка непрекъснато я споменавате. Но и искам да ви обърна внимание, че Европейската инвестиционна банка въобще не бива финансово контролирана. Това е супер, супранационален инструмент и когато загуби своя рейтинг с три пъти А, ще се стигне до катастрофа. Затова смятам, че е грешно под съмнителни условия да се разпределят средства. Трябва да се покаже на Европа, на Европа трябва да покаже, че иска да инвестира. Ако сега не докажем, че искаме да инвестираме или че ние ще инвестираме, то частното стопанство, частните бизнесмени също няма да финансират. Следи се на къде текат обществените средства. И е, енергетика, транспорт, информационно общество, но важни сектори са водното стопанство, достъп до вода, до водните ресурси. Това е което очакват гражданите. Аз съжалявам, че водоснабдяването на Барселона, например, няма директно водоснабдяване. Вие познавате ситуацията и там има проблеми. Нужна ни е инфраструктура в областта на изследванията. Извинете, че толкова дълго говоря. И космоса. Не трябва да забравяме също. Искам да попитам, имате ли подкрепата на държавите членки, тъй като държавите членки се намират в економически затруднения, но имат политическо влияние. Когато имате големи инвестиционни планове, ви трябва политическа подкрепа. Нашият председател казва, че няма пари, но има пари. Вие казахте преди малко, самите вие казахте, че че има средства. Нужно ни е обаче иновативно финансиране и трябва да започнем с градските зони. Изхождайки от тях, трябва да кажем, че получаваме по, да получим по-голямо сближаване на нашия континент, да инвестираме в тези области, където логиката на пазара не допуска това. Например, политически трябва да се намесим, за да можем да осигуриме тази териториална цялост и за да можем да участват гражданите и да имат еднакъв шанс. Относно помощите, престанете, комисията говори за конкуренция и казва, че не можем да инвестираме там, там има силни държавни помощи. Аз се страхувам, че Европа няма да участва в този процес. Напомням ми за договор от Лисабон, в който намаля влиянието на конкуренцията това не е средство за намерението, а днеска, както казахме, ни е нужен голям инвестиционен план и когато са ни нужни държавни помощи, за да осигуриме целостта на Европа, тогава намерете средствата, за да го реализирате. Не може само да е, критикувате европейските, е, да критикувате държавните помощи. Знаете, че толкова страстно говоря и толкова дълго време говоря, но е важно целият колегиум, да дадете сигнал, че изхождайки от тази първа стъпка се продължава работа. Това е само една първа стъпка. Трябва да следва и втора след нея. През 2020 година това е времевия хоризонт. Не е много време. Сега трябва да се инвестира. Тъй като след 20 години трябва да са на лице предпоставките, за да бъдем конкурентоспособни. Е, и вие това е ваша задача. Вие трябва да имате инициативата. Това е вашата отговорност за голям инвестиционен план. Господин Белет. Um, thanks, uh, Благодаря, господин председател. Накратко ще се изкажа. Въпросът за разполагането на инфраструктурата. Мисля, че това е един от най-важните и най-спорните въпроси. Споменахте е, трите срока за е, извинете, е, три годишния срок е, за издаване на разрешителни от страна на компетентните органи на държавите членки. А въпросът ми е как това ще се осъществи? Какви ще са механизмите за контрол и за санкции? Какво ще стане, ако компетентният орган не спази този срок? за издаване на разрешително. И имате ли средства за санкциониране на а, регионалните или а, националните компетентните органи? Как ще ги накарате да издават действително разрешителни в рамките на 3 години? Благодаря. Колегата Гирек има думата. Танка. Е, я уважам, че rzeczywiście ta triada przyjęta. Благодаря. Така. Тези три сектори, които са избрани, действително могат да добавят стойност в Европа, както енергийния транспорт, така и информационното общество. Е, получават се енергични ефекти, и добавена стойност. Но това ни е нужно, са ни нужни заеми и добри критерии, по които те да се дават. Мисля, че парите не са достатъчни за всички проекти. Относно външната измерение на Европа и относно конкретно способността на нашия континент, ме ми интересува сектора транспорт и по-специално връзката между транспорта и логистичните центрове. Това е много важно. Колкото по-интернационални стават тези логистични центрове в Европа, толкова по-конкретно способни можем да станем. За мен е важно логичните центрове, например в Польша, които се строят като европейски логистични центрове, е, може би за да заздравят транспортните връзки в източна Европа. Знаеме, че транспортните пътища могат значително да бъдат съкратени и да се добави голяма стойност. Колегата Георг сега е да наред. Благодаря за презентацията. Аз съм убеден, че действително представяте и предлагате правилните механизми. Има много тесни места в телекомуникационният и енергиен пазар. От друга страна, знаем, че финансирането е важният момент и не е на празно сега в последната минута, през последните 90 минути даже говориме за финансиране. Аз лично съм, съм а, а, малко замислен, когато се говори за финансирането, тъй като говорим за мултиплициращият ефект, така да се каже ефекта на лоста, знаеме, че има намаляване на средствата за финансиране. Всичко, освен това, по-скъпва. Дали всичко ще продължи да функционира е под въпрос. От друга страна съм успокоен, че проблемата, е, комисията вижда къде са проблеми е, и дава задоволителни отговори. Още няколко моменти има, които ме интересуват в областта на финансирането, връзката между фондовете, връзката с Кохезионния фонд и инфраструктурата. Знаем, че 40 милиарда а, има такава линия за отпускане на 40 милиарда, но въпросът е има ли други средства, които могат да бъдат привлечени като допъл... допълнение? Това е единият ми въпрос. Господин председателят също чу от мен този въпрос доколко, втори въпрос е, доколко може да се гарантира тези средства, че ще бъдат изразходвани ефикасно? Е, как може да се контролира изразходването им? Третият ми въпрос е, как регионалните аспекти ще бъдат отчитани? Не говоря за регионалните равновесие и баланса между регионите. Знаете, че има различни фактори, които трябва да бъдат отчитани и то точно в държавите, които са най-ефтини, най-бедни, да имат по-малки възможности за си финансиране. Така че добре би било тази небалансираност да бъде премахната, като се отчитат регионалните аспекти по посока балансираност. И последният ми въпрос. Има ли предложение с кой метод отделните държави ще използват средствата? Има ли вече пред... имате ли представа? В случаите, когато не могат да съгласуват мненията си отделните държави членки, дали ще се отлага финансирането. И последния въпрос мой е че имаме дневен ред на една комисия, която от януари ЕЙСА, която ще получи задачите да отговаря за енергийната инфраструктура. Това е последният ми въпрос. Колегашката Тоя има думата. Грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Всъщност, Искам да продължа с това, което колегата каза. Трябва да имаме възможност да направим политическа оценка на тези решения. Става дума за задействане на процес на европейски ниво, за един план за инвестиции, но може би сега не е подходящия момент за такава оценка относно това, което ни представихте. Това, което е инвестирано в планирането, го оценя. Вие сте поставили приоритети в планирането, кое е важно, кое не е важно. Относно регулациите също е извършена известна работа. Вие говорите за другите правни актове, сигурността в планирането в комуникационния сектор, че се гарантира сигурност в развитието за инвеститорите. Тоест насоките, плановете ме убеждават, но по-малко ме убеждава това, доколко и този инвестиционен механизъм ще бъде прилаган и как ще бъде прилаган. Аз не разбирам точно е, използването на тестваните вече финансови инструменти, че трябва те критично да бъдат разгледани. Не всичко е положително. Спомена се за Европейската инвестиционна банка през есента на 2008 година, когато е, имаше финансова ревизия, имаше план за възстановяване. И имаше тези милиарди, които трябваше да бъдат получени от малките и средни предприятия. Искам да знам сега колко от тези пари от Европейската инвестиционна банка дадени на финансовите локални партньори, пристигнаха действително при малките и средни предприятия. Ту, повтарям, ту, за да се намали въздействието на финансовата криза. Критично трябва да гледаме на тези неща, а не само проучвания, които казват да, всичко е наред, само някои малки трудности има. Съвсем ясно трябва да се гледа на тези неща. И смятам, че в този, по тази нова важна тема, за която вие споменахте, а именно проектните облигации, се говорихте по нея. Но този инструмент, ако се окаже неудачен, ще стигне до катастрофа. Има голямо очакване в економическите вестници. Се говори за различни облигации, но ние говорим сега за облигациите, свързани с проекти, които са най-прости спрямо от други облигации, но аз не разбрах и мисля, че и други колеги попитаха къде се намесва Европа точно в проектните облигации. Те се имитират от тези, които е, правят големи инвестиции. Те инвестират. Те имен... А къде е приноса на Европа? Става дума за разпределение на риска ли? или става дума за директна намеса на Европейския съюз. Това трябва да го разберем. Утре или други ден Европейската комисия в рамките на инструментите за ново управление ще ще включи и проектните облигации, покри другите облигации. Така че точно и ясно трябва да се каже. Нужни са ни ефикасни инструменти, но какви са въздействията им върху економиката? Това трябва да е ясно дефинирано и да бъде описано. Естествено, ние сме въодушевени от тази история, но когато говориме с а, а, предприятията в нашите економики, говорят тези бюрократичен характер на различните инструменти, които използва комисията. Следващия оратор. Благодаря. Съгласна съм с колегите, които казаха, че а, трябва да се занимаем с липсата на инвестиции много а, спешно при това. Инвестиции в инфраструктура. Има тревоги, свързани с а, привличането на повече капитал към обществените бюджети. Каза се, че не може да се а, гради на това европейския бюджет. Искам да попитам, когато се отделят средства от европейския бюджет, и се насочват към Европейската инвестиционна банка, която да инвестира чрез кредити а, Европейската инвестиционна банка не може да дава повече кредити, отколкото средствата, с които разполага от Европейския съюз. Е, защо рейтинга на инвестиционната банка е 3А? Ами защото са обезпечени, гарантирани са средствата от държавите членки. И не трябва да изпълнява същите изисквания за капитал, както другите банки. Та, може ли е, да се гарантират повече средства, отколкото тези, които са, идват от европейския бюджет? После увеличаването на частните инвестиции е, в дългосрочни инфраструктурни проекти като приоритет. Комисията обаче е, е предлага законодателни актове, които е, да не, които не насърчават а, дружества, като, а, например, застрахователни дружества, пенсионни фондове, да инвестират в дългосрочен план. Та може ли да се осигурят такива а, инвестиции в дългосрочен план в момента, в който а, се приемат законодателни актове, които затрудняват тия инвеститори? Да, трябва да сме последователни в подхода си. Третия въпрос. Нещо, което а, не е любима а, тема на разговор сега. А, е, е кредитния а, рейтинг. Много инвеститори не могат е, или не искат да инвестират в проекти, които нямат добри а, кредитни а, рейтинги. В някои страни рейтингите са доста ниски а, и за това проектите в тия страни няма да а, получат висок а, рейтинг. Как е, ще се организират тия неща? Ще се окаже ли, че е, някои страни ще бъдат отрязани от а, е, системата за финансиране, защото а, кредитният им рейтинг е нисък и по такъв начин качествени проекти да бъдат изключени това са ми трите въпроса. Първо, привличането на капитал. Второ, инвестирането от Европейската Централна банка може ли да мине отвъд? Колегата Калфин. Much, uh, uh, question... Благодаря, е, господин председател. Въпросът ми е свързан с този на Вики Форд, връзка с финансовите инструменти за свързването на Европа. Това е един фонд, който ще бъде насочен към търговски обещаващи проекти, такива, които ще имат възвръщаемост. Ако се съчетава с допълнително, ще се съчетава с облигации и частни инвестиции, нали, казахме. В същото време казахте, че 15 до 20% ще бъде а, привлечения капитал. Та, ако има 50 милиарда обществени средства за инструмента, общите инвестиции общите инвестиции ще са 750 милиарда до 1 трилион. Това а, наистина се доближава до чисто търговските проекти. С толкова високо съотношение на привлечения собствения капитал, а, това не изглежда много добре. Чисто търговски са организирани е, нещата, изглежда. Та смятате ли, че ще има достатъчно търсене за това? И второ, това ще бъде дали конкурентоспособно в сравнение с други видове финансиране, като например безвъзмезна помощ. Благодаря. Още един въпрос преди да се започне с отговорите. Всички колеги казаха, че има огромна потребност от инфраструктура и са нужни най-вече пари за това. Второ, трябва да обърнем внимание на въпрос частен капитал. Как може да бъде привлечен в такива проекти, инфраструктурни проекти? Това, което решаваме на политическо ниво, дали е правилно или някакъв път взимаме обратното решение – който иска да инвестира в инфраструктурни проекти, иска да печели пари. Това, което политически правим, е, не винаги е последователно. Мисля, че е много важно. Второ, публичните средства са ограничени, които имаме. Ние не можем да си ги измислиме и да ги увеличим. И за това втори въпрос. Някой път съм загрижен а, по време на банковата криза научихме, че а, вълшебниците, които си а, в банковия сектор а, говориха за финансови средства, те сега не омагосват ли нашите финансови средства? А, тоест, аз съм загрижен, не става ли прек, пре, прекомерно това, което се очаква от финансовия сектор? Тоест, само воодушевлението ли е сега или потребността от повече пари е, е, ли води до това да се основаваме на такива инструменти? Доколко сигурно е това? Това е централен въпрос, тъй като сигурното е най-добре да се организира частен капитал. Но исках да поставя и този въпрос. И сега много въпроси ви бяха поставени, някой не може веднага да им се отговори. И лесно, кой ще започне? Заповядайте.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 votre vision, or maybe if I if you allow, I will switch back to English. I mean, your vision of concentrating funding in transport also on logistics. Транспорта и логистичните центрове. Това, което казвате, се сподели от комисията като гледна точка пред пристанищата, железопътните терминали. А, това са а, различни е, елементи от инфраструктурата, които а, трябва да се съберат на едно място, за да развием а, а, логистиката а, допълнително. Също се предвижда а, в механизма, в инструмента а, осигуряване на взаимна свързаност на европейските транспортни системи с тези на съседните страни на Европейския съюз. Сега, във връзка с а, инструмента за свързване на инструмента а, и а, регионалните инструменти. Много може да се каже по този въпрос. Ще има изложение в Комисията по регионално развитие в парламента по този въпрос. Но основното е свързано с взаимодействието не само в правен план, а, но също и взаимодействието на комисията с страните бенефициенти в рамките на споразумение за партньорство, оперативни програми и осигуряване на допълнително финансиране чрез инструмента за свързване на инструмент свързана на Европа от една страна и регионалните и националните инструменти. Не знам дали имахте предвид във е, въпроса си и е, да попитате за е, Европейския кохезионен фонд, 10 милиарда, които ще се преведат от кохезионния фонд в инструмента за на Европа. Целта на това действие е да подпомогнем страните от бек на кохезионна политика да се свържат с останалата част от Европа. Тоест тези средства са за страни, които са в процес на сближаване. Тези 10 милиарда евро и смятаме, че по такъв начин ще спомогнем за изпълнението на по-сложните проекти, железопътни проекти и трансгранични проекти, имам предвид. И така 10 милиарда са само за страни процес на сближаване и е, ще направим всичко възможно проектите, които се предлагат е, да доведат до, е, раз, до разработването, до създаването на основната част от мрежата и в тези страни. Мисля, че повечето от останалите въпроси бяха свързани с новите финансови инструменти Европейската инвестиционна банка. А, само да видя дали колегите искат да кажат нещо по някои от а, другите въпроси. Ако не, ще дам думата на Еквин. Два от въпросите бяха свързани с енергетиката, а, безвъзмезната помощ. А, да, съгласни сме, че е, това е една амбициозна, но все пак реалистична цел. Тригодишния срок, е, това е нещо наложително, защото не можем да чакаме, някак да чакаме. Е, тези три години ще, бъ... ще са задължителни а, като максимален срок за издаване на разрешително, но а, предложението а, включва и различни инструменти, а, които да гарантират изпълняване на тия срокове. Както казах, реалистична е тази цел. Запознали сме се с най-добрите практики, които вече съществуват в някои държави членки. В това число, например, Великобритания, Дания, Ирландия, Холандия и а, от известно време също и Германия. Тъй, че възможно е. Предложението ни се основава именно на а, такъв челен опит какво става, когато компетентният орган а, не вземе решение за а, даване или отказ на разрешително в рамките на 3 е, години. Както обичайно в европейската практика, комисията ще се намеси в този случай. Преди обаче да се стигне до такова положение, в предложението сме, в предложението сме включили и внимателно наблюдение на напредъка по всички проекти. Там подходът е регионален, т.е. операторите на преносни системи, регулаторите, е, изпълнителите на проекти ще се съвещават редовно, за да се изчистят всички пречки по изпълнението на проекта, за да могат да се предприемат превентивни, действия, преди да се стигне до изтичане на този срок от 3 години. По въпроса за агенцията, която бе създадена тази година в Любляна, енергийния регулатор, тя ще играе важна роля не само в регулаторен план, но и в наблюдението на напредъка и в взаимодействието с националните регулатори, е така щото да се гарантира навременното изпълнение на проектите. Благодаря. Да кажа няколко думи за допълняемостта на структурните фондове и средствата, които ще бъдат осигурени по линия на Кохезионния фонд. Що се отнася до материалната част на инвестициите, според нас тези средства ще имат допълваща функция – Очакваме Кохизионния фонд, който е с висока степен на съфинансиране, да бъде също така на лице. Има големи възможности според нас за допълнителни изисквания за ликвидност, които могат да бъдат посигурени с достъп до финансовите пазари в договора, освен това, се споменава различен вид сближаване, за да могат по-отдалечените райони да бъдат приобщени към инфраструктурата на централно равнище. По-конкретно става дума за сближаването и цифровизацията. Това не е изрично упоменато в договор, но тогава не съществуваше, когато е съставен договор. Okay, let me... Благодаря. Аз ще се опитам да отговоря на всички въпроси за финансовите инструменти, доколкото това е възможно. Много въпроси имаше за приноса на Европейския съюз и за цялата технология на проектните облигации. Колегата съвършенно точно попита дали това е само начин да споделяме риска или нещо повече. Това е един косвен начин за постигане на целите чрез поделяне на риска, вместо да разработваме по-явни инструменти, за финансиране. Бих казала, че това го правим, за да можем да а, освоим а, възможностите, предвидени в бюджета за извънредни случаи, за да Именно за това се разработват тези механизми за споделяне на риска. Вие тогава можете да попитате защо комисията участва, не трябва ли Европейската инвестиционна банка сама да се справи. Аз бих казала обаче, че има известни притеснения по отношение задлъжнялостта на, банки, на банката. И всъщност това, което ние предлагаме с тези проектни облигации, е, от една страна повишаваме малко риска по отношение на задлъжнялостта на банката и бораването с държавните гаранции. Разходите са около 20%, докато под държавната задлъжнялост са 50%. Е, комисията допринася по споделянето на риска в по-голяма степен и отговорностите се разпределят така, че да няма нетно увеличение на задлъжнялостта на банката. Това е най-общо казано. С други думи, банката би трябвало да е в състояние да си съхрани кредитния рейтинг и пострада и да навлезе в високо рискова дейност. Тук може някой да каже, добре да ние така прехвърляме проблемите на банката. Все пак работата на комисията изисква от нея да работи в определени параметри и банката да се съобразява с тези параметри. Мога да кажа, че банката и другите международни финансови институции са изключително консервативни, прекалено консервативни за някои конкретния случай обаче на Европейската инвестиционна банка, тя е банката на Европейския съюз. Тя е институция, учредена съобразно договорите за ЕСЕ и съвместно ние, институциите на Европейския съюз, разполагаме с по-големи възможности да осъществяваме надзор и да задаваме въпроси за това как си върши работата сравнено с другите финансови институции. Не бива да забравяме, когато задаваме такива въпроси, че има и други партньори, освен Европейската инвестиционна банка. Бихме искали всички те да разполагат с необходимата географска представителност – и за тази цел ни е необходимо да привличаме нови партньори. Някои от тези други банки, като Европейската банка за възстановяване и развитие, Скандинавската банка за развитие и някои други, всичките е, имат определени ограничения, предвидени по устав ние сме поели ангажимент да проучваме възможностите да привличаме и други финансови партньори. Разбира се, ще продължим да работим в тази посока, но сме установили, че не бихме могли да прилагаме едно мерило спрямо всички институции. Всяка от тези институции си има собствени ограничителни мерки. Сега, що се отнася до уредбата? Съзнаваме, че се водят а, е, а, е, спорове за задлъжнялостта. В различни държави има различни виждания. Някои казват да, това е пречка за дългосрочните инвестиции. Други държави казват не, това не е проблем ще използваме подход, който е съобразен с нашите условия. Водят се разговори с другите служби в комисията и с националните органи и се опитваме да установим къде се крие проблема дали проблема е в комисията, Европейския съюз, който диктува какво трябва да се прави в национален мащаб, дали има различия между а, държавите членки, що се отнася до прилагането на регламентите. И ще продължаваме да следим този въпрос. Минавам на въпроса за по-низкия кредитен рейтинг, рейтинг на някои държави и достъпа им до финансови средства и конкретно до проектните облигации. Тук трябва да направим някои изпитания. Е, рейтинговите агенции ни предлагат един по-догматичен отговор, но ние бихме могли да използваме проектните облигации, за да подпомагаме кредитоспособността. Въпросът е дали това ще е достатъчно, за да преодолеем рисковете, свързани с рентига на страната, в която се изпълнява проекта, ако говорим за кредитоспособност трябва да отидем отвъд е, праговите стойности за една държава, защото това обикновено е някакво ограничение при изпълнението на проектите. Първо ще търсим отговорите на този въпрос и да мислим дали можем да открием по-добро решение. Надяваме се, че ще намерим отговора, отговора в хода пилотния етап на изпълнение на механизма. Струва ми се, че изчерпах въпросите горе-долу. Благодаря, господин председателю. Аз искам кратко да подчертая нещо. Пасиви за европейския бюджет няма да има. Ще прехвърлим част от средствата с входа на разработване на проектите ще ги прехвърлим на финансовите институции, така че бюджета няма да бъде натоварен с пасиви. А решението по избора на проекти ще се прави от банката като се вземе предвид освояването на капитали по линия на механизма за споделяне на рисковете, ние няма да притискаме банката да върви в тази посока. Тя сама ще си вземе решението, както и другите участващи финансови институции. Както колегата каза току-що, ще се постараем да има добра географска представителност. С други думи, организаторите на проектите и институциите на ЕСЕ следва да се ангажират с един диалог, за да бъдат подготвени инструменти съобразени с механизма за свързване на Европа и да осигурят географски обхват. А, възможно е а, по линия на този механизъм да съчетаем безвъзмезната помощ с а, компонента проектно финансиране при определени условия – и сме убедени, че бихме могли да разработим много проекти, които да са привлекателни за проектно финансиране, а не само да търсим средства на обичайните пазари в държавите членки. Много от държавите ще се изправят пред предизвикателства и комисията ще трябва да намери решение, за да се справят те с тези предизвикателства. Благодаря най-сърдечно на дамите, на господина за тази информация от комисията благодарен съм за това, че не обсъждахме толкова отделни проекти, а поставихме принципни въпроси. Че са ни нужни повече инвестиции в инфраструктурата, телекомуникациите, енергията, енергията е безспорно. Но ние попитахме дали инструментите или надеждите за нови инструменти дали не означават нови проблеми. тъй като такъв проблем преживяхме при банките. Творчеството, измисленето на нови е, инструменти може да завърши с катастрофа. И за това въпросите към комисията са какви са новите финансиране, за финансиране инструменти, солидни ли са, доколко използваме възможностите е, за повече инвестиции от частния сектор. Там е капитал и това е по-директният път за съфинансиране. Някой път тези и възможности се забравят. Благодаря, че обърнахте внимание за това. Ние ще говорим по тази тема. Това е централна тема. Благодарим за това, което представихте днес и отговорихте на първите ни въпроси. С това завършваме тази точка от дневния ред. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, бихме могли да започнем с следващата точка от дневния ред, но няма никой вече в залата. Те излезаха. Нещо случи ли се, та толкова приказвате и напускате залата? Um Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns ja nicht... Драги колежки и колеги, не се намираме на пазаря, а се намираме на заседание на комисия. Може би е най-добре да поговорите навън, тези, които имат желание да говорят помежду си. Ladies and gentlemen, we can start. Next point. Госпожи и господа, нека започнем с следващата точка. Трябва, Трябва да започнем с следващата точка, а, госпожи и господа. Даваме думата на господин Петърсен. Заповядайте при нас, седнете и да започваме. Тъй като времето е пари, а ние пари нямаме.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 техническия проблем, който сутринта е, беше, отново се появи. Компютъра не, мога, не може да работи заедно с този бимер. Някой път е по-добре без техника да се презентират темите. Две минути чакам и ако не се стигне до успех, моля да преорганизирате работата си тази насока, за която споменах. Уважаеми дами и господа, ако сте съгласни, започваме. Искаме да разгледаме едно проучване относно пречките и доказалите се практики при прилагането на тест за малките и средни предприятия. Доказали се практики и пречки. Предпочитам първо да започваха с доказали се практики, а не с пречки, но както и да е. Да бъдем позитивно настроено, настроени. Така, останалите колеги Няма микрофон. По невнимание беше изключен микрофона. Start, yes. this. Може да започвате. Използвайте този микрофон. Uh, for... Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за тази възможност да ви запозная с работата ни. Аз съм представител на Copenhagen Economics. Е, направихме едно проучване по ваша поръчка е, за изпълнението на оценката на малките и средни предприятия в държавите членки. Както знаете, тези оценки на малките и средните е, предприятия се урежда от Закона за малкия бизнес от 2008 година, където комисията изпълнява тия оценки, а държавите членки – изготвят новите си предложения на базата на тези оценки. Оценките са свързани с въздействието на новите законодателни инициативи върху малките и средни предприятия. Това, което искахме да установим е как се ползва този инструмент, тази оценка, доколко се използва, какви са пречките при ползването на тези оценки, какви положителни примери има на а, ползване на тия тестове или оценки. На две неща основахме проучването си. От една страна на изследване на комисията. Изследване, при което държавите членки е, отговарят на ред въпроси, свързани с, с, с, с е, оценките. Всичките 27 държави членки са дали отговори. Освен това, направихме по-задълбочено проучване в 7 от държавите членки и в службите на комисията. Това са Австрия, Дания, Обединеното кралство, Германия, Румъния и Латвия. Седемте страни, в които направихме по-задълбочено проучване. Първо ще ви запозная с основните послания за вас в доклада ни, след това пък малко по-обстойно ще разгледам начина по който се ползва оценката на МСП. Ще ви запозная и с пречките, които установихме, че съществуват и а, после ще ви запознае и с препоръките, които отправяме до вас и до комисията. Накрая ще сме предвидели време е, за е, въпроси и да се надяваме отговори. И така, основните ни послания. Първо, не беше е, впечатляващ мащаба на ползване на оценката на малки и средни предприятия в държавите членки и в комисията. Само 15 държави членки заедно с, комис... с комисията правят такава оценка. Повечето държави членки, даже в някои, които се ползва оценката, това не се прави последователно. Комисията провежда оценката, но там също няма последователност. И възоснова на това заключихме, че има много какво да се подобри в изпълнението на оценката, най-вече на ниво държава членка. Второ, проучването ни установи някои основни предизвикателства в провеждането на оценката. Затова смятаме, че е, е, един набор от насоки не може е, да, да разреши проблемите във всички държави членки, защото проблемите са различни в отделните страни. Отделихме една звездна група държави членки, където е, са необходими някои основни политики за а, провеждане на, на а, оценките. Та, ако се приеме такова политическо решение, това, е всичко, това ще е, бъде напълно достатъчно. Втората група ето, първата е групата на начинаещите, е, там където няма е, и политика дори. Втората е средно напредналите. Там се правят е, оценки, но нямаме последователност. Само в някои случаи оценката на МСП анализира последиците на новото законодателство. Та и в тази група има какво да се усъвършенства. Третата група са напредналите, там където се провежда последователно оценката, но и там има какво да се подобри, е, макар и на, да е много по-малко. Това, което трябва да се пипне. Там а, предизвикателствата за свързани с това да се използват най-удачните и най-модерните методи. Какви са препорък... препоръките ни? Да се укрепи изпълняването чрез диференциран подход. Държавите членки от първата група. Първо трябва да се приведат в съответствие, а на други места пък са уместни някои по-модерни методи за усъвършенстване на системата. Второ, смятаме, че е необходимо а, оценките да, да имат задължителен характер и трябва да се приемат насоки. Не е достатъчно да има политика, трябва да има конкретни насоки, за да се реализират нещата на практика. Трето, трябва да се подкрепи изпълнението. С други думи, необходими са мерки за контрол в държавите членки, такива каквито съществуват в комисията, например. Трябва да се подкрепят и службите, които провеждат оценката чрез обучение, инструменти, методика. Трябва да се предоставят центрове за подпомагане, които да повишат качеството на оценката последното, а, последната препоръка е на а, тестове да се гледа в по-широк контекст. Не бива да се гледа единствено на а, малките и средни предприятия, трябва да се прави по-широка оценка на въздействието а, във връзка с други аспекти на законодателството защото последиците за малките и средните предприятия са само един от аспектите, които трябва да залегнат в оценката на въздействието на новото законодателство. Та това са основните послания. Нека сега да минем нататък и да разгледаме в общ план от какво се състои теста или оценката. По дефиниция на комисията и на някои държави членки, това представлява процедура от 4 стъпки. И така има 4 стъпки. Първо консултация с малките и средните предприятия, с техни представители, за да се получи обратна информация. От тях информация за това как би им подействало дадено законодателно предложение. След това имаме предварителна оценка, доколко и как ще въз действа законодателството на малките и средните предприятия и коя група от тях по-специално. Третата стъпка е измерване, измерване на въздействието, т.е. трябва да се даде количествено изражение на административните разходи, изобщо финансите, които ще отидат по изпълнението на нов регламент. И четвъртата стъпка е оценката на това доколко същата цел би могла да се постигне по друг начин. Тоест, прави се оценка на альтернативите и смягчаващите мерки. Например, изключения а, за малки и средни предприятия, някакви видове обещетения или компенсации и така нататък. Добре проведена оценка на въздействието с малките и средните е, предприятия може да спомогне е, за политиката, за вземане на решение, за постигане на баланс е, между разнобойни цели – И по такъв начин за по-лесното постигане на политическите цели на новото законодателство и с това да се, се повишава цялостното качество на един законодателен акт. На базата на а, отговорите, които получихме от 27-те държави членки, можем да кажем, че 20, 21 държави членки твърдят, че ползват оценката, че изпълняват. Но, като се вгледаме по-внимателно, излиза, че са по-малко. В действителност 15 държави членки твърдят, че винаги или почти винаги провеждат оценката, когато се готви нов законодателен акт. На въпроса колко а, оценки са а, направили през 2010 година, виждаме, че в 11 държави членки са проведени 20 или повече оценки. Когато твърдите, че винаги а, е, провеждате оценка, а, е, това няма да е много <coughs> правдоподобно, ако всъщност сте провели само пет. Та, в действителност има пет държави членки, в които наистина се е, прави редовна оценка, 6 в които понякога, останалите почти не се прави оценка. Друго нещо, което установихме, е, е доколко съществуват насоки, които да подпомагат е, ведомствата да провеждат тия тестове. Установихме, че има доста голяма разлика между отделните държави членки по отношение на наличието на насоки и изисквания. Най-често нещата са доста децентрализирани. Та, а, в а, един в едно министерство или в един отдел нещата се правят по един начин, но в друго министерство по друг начин. Та, макар и да има някакви общи насоки, а, начина, методиката за провеждане на оценката а, бива доста различна на практика. В резултат от това виждаме какво става на практика. В 16 държави членки казват, че се допитват до малките и средни предприятия. Та, 12 държави членки твърдят, че да дават количествено изражение, изражение на въздействието. Това е от голямо значение, за да може да се даде е, качествена оценка на въздействието на новото законодателство. 16 държави членки твърдят, че прилагат смягчаващи мерки или винаги, или често. В няколко държави членки е, също се прави оценка на качеството на оценката на въздействието. Тъй, че има какво да се е, подобри, както като частота, така и като методика. Естествено, много е важно да се използват инструментите, които съществуват. Report in this way. Ние сме представили резултатите по този начин в опит да обобщим получената информация, като разделяме държавите членки в групи с оглед на това дали постоянно ползват тестовете и дали ползват някои по-съвършенствени методи. Очертаха се две групи. Група на напредналите – в нея попадат Обединено кралство, Германия, Дания, например. А в другата крайност имаме групата на начинаещите. Там са Португалия, Италия, Гърция, Естония, Чехия, Кипър, Белгия, Словения. А между тях двете имаме групата на догонващите. Когато представих основните ни препоръки, групата на напредналите са страни, в които има последователно прилагане на съвършен... усъвършенствани методи на оценка, а групата на начинаещите е, всъщност нямат ясно изявена политика и много рядко прилагат тестовете за МСП. А, междинната група на догонващите са доста страни, които, сред които има такива, които прилагат тестовете с някаква последователност, но и други, които много рядко ги използват. Така че много е шарена картината и тя ви показва също така къде са и службите на Европейския съюз. Те са в групата на напредналите държави членки. Това е най-общо състоянието на нещата. Ако погледнем в бъдещето, различни са предизвикателствата, с които трябва да се справят държавите членки. За начинаещите, както вече казах, е много важно а, да вземат политическо решение по въпроса. Те трябва сами да решат да, дали искат да подготвят а, проекто закони. В някои държави такова нещо няма. Освен това е нужно тези тестове да бъдат подпомогнати с институционалните структури, т.е. някой трябва да носи отговорност и да се отчита за постигнатото. Това са все основни постановки, но те са необходими, за да могат държавите да постигнат напредък. И ако няма а, такива мерки, ще има сериозни предизвикателства. Междината група на догонващите все още се е, сблъскват с несъвършенства, непостоянно прилагане на тестовете, липса на установени процедури, е, ред, е, които различните служби трябва да прилагат, за да могат да провеждат тестовете. Основната пречка за групата на напредналите, на напредналите е липсата на съответствие имат тестове но, и използват тестовете, но въпреки това има липса на съответствие, т.е. няма количествени измерители. Когато разговаряхме с държавите членки и различните сдружения на стопанските субекти, в групата на начинаещите ни казаха, и това са страни като Италия и Румъния. Та Италия, например, ни каза, че няма ясно заявен ангажимент от компетентните органи на регионално и национално равнище да се провеждат такива тестове. В Румъния ни казаха, че все още няма структури, които да провеждат тестовете. Това ни казвате, и това са основните проблеми в тази група държави. В групата на догонващите държави и членки проблемът е свързан с начина на прилагане на насоките. В Латвия, например, ни казаха, че понякога е трудно държавните служители от другите министерства, извън Министерството на економиката, да възприемат тези тестове. И другите министерства не разбират каква е ползата от тези тестове. Налица е предизвикателство, защото когато има желание тестовете да бъдат прилагани от различни министерства, различните министерства и държавни агенции а, не виждат ползата от тези тестове и не се ангажират с тях. В Австрия беше отправена критика от различни издружения на фирми. А, те казаха, че някои от предприятията не смятат, че има нужда от такива тестове, защото това е нещо като водомагия. Също бе казано, че е необходимо политическа воля от страна на правителството и след това да бъдат разработени насоки. В групата на напредналите ние разговаряхме с Обединеното кралство и Дания – две държави с добре разработени тестове. дъчаните ни казаха, че насоките са добри, министерствата обаче си имат известна автономия. И това се отразява и на тестовете. Качеството на тестовете в различните институции е различно. Пак имаме несъответствие. Дори в Обединеното кралство, които имат една от най-усъвършенстваната система за прилагане на тестовете, също бяха отправени критики. Бе посочено, че не всички министерства постигат еднакво съответствие в областта на тестовете на МСП. Сега минаваме на Европейската комисия. Основното ни заключение е, и това заключение го правим след събеседване с представители на генералните дирекции, е, че е постигнат напредък. Насоките за МСП са част от оценките на въздействие. Има сътрудничество между различните дирекции. Тестовете играят и дисциплинираща роля по отношение на различните служби. С други думи, комисията определено е постигнала напредък и използва съвършенствани методи в много случаи. На фона на нашето изследване и на база на докладите на комисията, сме установили, че съдържанието на докладите зависи от всеки различен случай. Отделните служби могат да решават точно как да подходят към тестовете и решенията се взимат по-единично. Що се отнася до начина на провеждане на тестовете, в резултат на това има разлики в качеството и съдържанието на резултатите. Освен това се сблъскваме и с липсата на надлежна информация за проведените тестове. Не винаги е описано точно как е проведено тестването, какви са били резултатите и какво е било съдържанието. Комисията си дава сметка, че качеството на тестовете в различните дирекции е различно. Това сме го получили от Генерална дирекция предприятия Различен е и отклика към МСП-тата в различните генерални дирекции. Това е също заключение от нашето събеседване с длъжностни лица. Насоките всъщност се явяват един опис, докато тестовете съдържат много по критични материали. Насоки. От насоките те могат да си подбират точно какво да включат в тестовете. Освен това се казва, че теста се явява и една черна котия а, по отношение на търсенето на факторите, свързани с МСП и а, четящия документа трудно може да се ориентира. И във връзка с това искам да спомена нещо. Ние прегледахме 20 доклада от 2010 за оценка на въздействието. Виждате някои от резултатите от този преглед. Установихме, че в много малко случаи представилите на МСП всъщност са били включени. при предварителните оценки рядко се включват резултатите в оценките за въздействие. По различен начин се правят и тези оценки за въздействие. Количествените измерители са различни. Понякога това е обосновано. Понякога е трудно да се стигне до данните, за да се стигне до количествените измерители. Има и случаи, в които тестовете за МСП не са относими, тъй като а, правното основание не предвижда това. И за това не е уместно въобще да се правят такива тестове. Независимо от всичко това, може да бъде усъвършенствана работата и начина на провеждане на оценки на въздействието. Това, което можем да извлечем от тези 22 доклада за въздействието е, че има альтернативни решения за постигане на същите политически цели. Не можем да кажем, че службите на комисията умишлено избягват определени въпроси и че не желаят да търсят альтернативни решения. Не можем да стигнем до такова заключение. Това, което можем да кажем, че едва в ограничен брой случаи са били взети предвид альтернативни решения или смягчаващи мерки. И в заключение, както вече казах по-рано, установяваме, че докладването по тестовете за МСП трябва да бъде подобрено. Това би помогнало много, тъй като заинтересованите лица и издруженията на фирмите биха могли на базата на тези тестове да инициират нови разпоредби. Службите на комисията използват тестовете, но има огромни различия. Смятаме, че могат да бъдат конкретизирани, целенасочени тези тестове, за да помогнат на комисията, ако тези тестове бъдат представени по достоинство в докладите, да обяснят какво са направили, какво са постигнали, как са стигнали до въпросните резултати а, в оценката на въздействието. Смятаме, че има и проблем с достъпността на данните. Понякога е трудно да бъдат получени данни за административните разходи на МСП по нови предложения. И накрая нашите препоръки. Имаме някои препоръки, свързани с групата на начинаещите държави те трябва да предприемат някои основополагащи стъпки и от а, отговорности за МСП съсредоточени само в едно министерство или учреждение, те би трябвало да преминат към по-децентрализирано, да подпомогнат тестовете, като се разработи и законодателен акт, да осигурят необходимите структури за това, някой да поеме отговорност. Това са основополагащи мерки, но те са ключови. По този начин ще се подпомогне изпълнението на тези мерки. Те трябва да са съчетани с измерими цели. Групата на догонващите. Там по-скоро е необходимо да има ясни насоки. Бихме подканили тази група да възприеме задължителни насоки, задължителни, където да конкретизират начина на провеждане на МСП тестовете и да въведат високи стандарти за докладване на резултатите. групата на напредналите и комисията. Можете да създадете цяла една култура на добра уредба, на разпределяне на отговорностите по различни агенции, предоставяне на експертна помощ, осигуряване на сътрудничество и въвеждане на независими механизми за контрол, както са направили в Обединеното кралство. Това би спомогнало за правилното изпълнение. И то ще принуди отделните държавни учреждения да извършват този вид тестове. Това са някои от първите практически стъпки, които според нас са приложими спрямо различните групи държави членки. Връщам се на нашите препоръки. В началото започнах с тях – и повтарям, че според нас може да бъде усъвършенствано изпълнението, да бъде постигнат напредък на равнището на Европейския съюз. В някои държави членки са достигнали до необходимо ниво, в другите обаче трябва да се работи в национален мащаб, за да могат след е, това да възприемат въведените на равнищата на Европейския съюз норми. Тестовете трябва да са прозрачни, задължителни, с количествени измерители. Не смятаме, че може да има тестове, ако не бъдат спазани тези основни условия. Трябва ясно да бъде посочено на държавните учреждения как да провеждат тестовете. Освен това, трябва да работим в контекста на оказване на техническа помощ, да могат държавните агенции да осигуряват такава техническа помощ. Това може да е сложно, ако се работи по социални или екологични въпроси. Там трябва да се правят доста амбициозни изчисления за економическите последици, но биха могли да се сформират такива служби за подпомагане, освен това смятаме, че трябва да се погледне по-комплексно и да се интегрира този елемент в оценката на въздействието. И тестовете на МСП-тата са само един елемент от обсъждането на възможностите за нови правни актове в една по-обхватна система. С това приключвам своето изложение. Сега имате въпроси, има възможност да задавате въпроси. Благодаря. Това беше много подробна презентация. Надявам се, че тук над мен добре можахте да прочетете, но има и писменно представяне на тази презентация. Заповядай първият да се изкаже. <coughs> Е, е, Благодаря за тази много интересна презентация. Имам конкретен въпрос относно Франция. Споменахте трите групи, напредналите, следващите напредна, напредналите и стартиращите. Но Франция никъде не бе спомената, а Франция има някакво значение в Европа въпроса за малките и средни предприятия е много една от слабостите на френската економика е точно в малките и средни предприятия, средното съсловие. Това е голямата ни разлика спрямо Германия и Италия, може би спрямо Испания тази практика да се провежда тест на малките и средни предприятия много ме интересува, тъй като този проблем с малките и средни предприятия съществува при нас във Франция и е и а, за нас пречка представлява, че някои правни норми ни връзват реците. Така че ме интересува теста в моята държава. Как е мил? Благодаря. Колежката Херцог. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за този доклад. Много ценни данни се съдържат в него, но искам да ви попитам за най-важната информация, която не намерих е, в доклада. Аз съм докладчик е, по акта за е, малки дребния бизнес. Той не е разписан единствено да се подобрят процедурите, а с цел – малките и средните предприятия, които генерират една трета от БВП и две трети от заетостта, да имат по повече възможности. Така, ще могат и те да допринасят повечето. Въпросът ми е следния. Имате ли данни за напредналата група? Имате ли данни, които да сочат, че допринася повече малките и средните е, предприятия, както за брутния вътрешен продукт, а е, така и за, е, за заетостта. Или с други думи, каква е допълнителната полза, допълнителната стойност. Казваме, че има такава, ама каква е тя? И ако не направим видима тази допълнителна стойност, упражнението ще си остане единствено нещо, с което трябва да се занимават държавните служители, а не като машина за стимулиране на европейската економиката. Имате ли данни, а, такива данни и планирате ли да а, извлечете такива данни, защото тия а, страни би трябвало да могат да демонстрират а, такива допълнителни ползи. Въпросът ми е по-звуче свързан с целта, отколкото с средствата. Вие се занимахте във вашето изложението на, в изложението си с средствата, но а, повече ме интересува постигането на целите, най-вече в напредналата група. Благодаря. Още един въпрос има от господин Кели. Much, Благодаря ви, господин председател. Нещо подобно на предходния въпрос. Има ли ясни економически ползи в страните, които ви окачествявате като напреднали и има ли е, съответно е, явни економически е, недостатъци в страните, които са в начинаещата група? После е, на всички е, спрямо всички малки и средни предприятия ли, е ли са приложими а, оценките? Около 23 милиона са общо в Европейския съюз и каква е цената на какви са разходите за това? Извинявайте, господин председател, забравих да попитам и още нещо. Интересуваме също дали има разлика в различните отрасли. Или пък еднакво стоят нещата навсякъде, на всички сектори. Защото според мен някои отрасли могат да извлекат повече ползи от оценката на МСП, отколкото други. Заповядайте за отговори. Concerning the question about how... По въпроса за това как Франция изпълнява изискванията за оценка на МСП, не сме правили задълбочено изследване на Франция. Така че имам, разполагам само с отговорите на Франция по анкетата на комисията. Това, което мога да ви кажа, се основава на тази анкета. Ползването на а, оценката е последователно в Франция, е, т.е. това е една от страните, в които се използва най-последователно оценката при ново законодателство. Франция обаче изостава по отношение на ползването на конкретни, на специфични методи, но трябва да събера допълнителни конкретни отговори от Франция, за да ви дам отговор на въпроса. Но това, това ще го направя чрез секретарията, на базата на отговорите, които ще получа от Франция. По втория въпрос, И третия, защото те са свързани, дали имаме по-високи нива на растеж при МСП, при напредналите групи държави членки. Това не сме го проверявали, нямаме данни, не сме проверявали дали е по-динамичен сектора на МСП, дали има по-висок растеж в страните, които редовно и последователно прилагат оценката. Та не сме установявали такава зависимост. Дали изпитването на въздействието спрямо МСП води до по-висок растеж? Нещо обаче, което установихме по време на събеседванията е, че а, има значение оценката в държавите членки за малките и средните предприятия. В редица държави членки са прияти насоките по предложение на комисията и в е, държавите, в които е, има политическа воля и решения, се готви и, се готвят и нови е, законодателни предложения. Та в тия държави член, където са прияти насоките на комисията, има разбиране, че това е полезно. И друго нещо, което казват в анкетите е, че има въздействие е, спрямо МСП. Не сме обаче е, настоявали държавите членки да докажат това, че има такова въздействие, че има значение. Но това, което служителите ни казват е, че когато ползват оценката а, на МСП, е, че тази оценка има а, положително въздействие върху МСП, така че може и да има връзка между а, оценката на въздействието и общата ефективност на малките и средни предприятия, само че не сме установявали формално тая връзка. Това мисля, че частично отговаря и на въпроса на господин е, Кели, който обаче също попита и за разходите, които се насочват за оценката. Естествено, че са необходими известни ресурси, известни средства за а, тая дейност. Естествено, също така, че има и а, урязвания на бюджета в много държави членки. Но като цяло това е скъпо струващ процес, защото понякога е необходимо много добри економисти да се ползват, които да, да, да дадат количествено изражение на данните. И комисията ще потвърди, че са необходими определени квалификации и компетентности, а това не е безплатно. Та, е, да, има цена, която правителствата трябва да платят, за да провеждат оценката. Но в крайна сметка е, можем да заключим, че е, тая инвестиция е от полза за малките и средни предприятия инвестицията в оценката на законодателството, да се установи дали това е правилното, точното законодателство, но естествено а, има цена, която трябва да се плати. Благодаря за доклада, за представянето, за тази презентация. Имаме в писмен вид. Благодаря за въпросите. Приключваме с тази точка от дневния рад. Господина господин Петърсен. Закривам сутрешното заседание. След обяд продължаваме. Благодаря на всички. excuse me.